трябва да направя едно официално съобщение. А именно, че препоръката за решение, внесена от Комисията по економически пръчни въпроси, да не се повдига възражение на делегиран акт, като беше определено вчера, не предизвика възражение в предвидения срок от 24 часа. Ето защо, съгласно член 105 параграф 6 от правилника за на Европейския парламент, тази препоръка се смята за одобрена. Тя ще бъде публикувана заедно с съответните прияти текстове. Текстовете ще бъдат прияти утре, в четвъртък, 9 и